can we adopt... Дами и господа, може ли да приемем дневния ред за тази вечер? Да. Няколко кратки съобщения. По отношение веб стриминга, това не е добър прецедент, но поради технически причини ще запишем срещата, след което е, ще я качим онлайн. Ще има превод на всички езици, освен от 4, но смятам, че вие разполагате с подробностите. Бих искал да приветствам всички членове на ИМКО и на ИТРЕ, които работиха заедно, е, чудесно, е, заедно по този доклад, благодарение на е, заместниците. Нека ви напомня, че 1587 изменения бяха внесени без да броим становищата на останалите комисии. Наистина бих искала горещо да поздравя и господин Калас от ИТРА и госпожа Гебхарт от ИМКО, както и докладчиците в Сянка от всяка една комисия. Благодаря ви наистина за чудесното сътрудничество по време на всички срещи. Специални благодарности и на секретарята, на съветниците и на асистентите, които също положиха огромен труд в продължение на дълги часове, за да стигнат до този резултат. Um, there are 54 compromise. 54 компромисни изменения бяха внесени. Питам се а, дали това а, ще бъде а, учетено в списка за гласуване. Надявам се, че ще може да премине през него бързо. Благодаря на докладчиците, докладчиците в Сянка, както и на докладчиците от останалите комисии, които активно участваха в заседанията на докладчиците в Сянка, за да се отчитат всички становища. Ще ни отнеме някъде около 2 часа и половина да гласуваме. Аз обаче се надявам, че ще се справим по-бързо. Сега ще дам думата на съ председателят ни и Ержи Бузек, с който беше изключително приятно да се работи по доклада. Благодаря ти, Вики. Осем комисии. Работиха в тясно сътрудничество, заедно с още 6 и а, това беше в рамките на сътрудничество с двете водещи комисии. Всичко това е свързано с новия формат на организация на комисиите. Всички ние осъзнаваме, че носим голяма отговорност за цифровия единен пазар и за цифровия дневен ред. За в бъдеще ще създадем цифров съюз. Така че тази, този, това досе е изключително важно. Както Вики каза, отлично беше сътрудничеството между шесте комисии. Съвсем не бе лесно да се стигне до компромис. Списъкът на гласуване е дълъг, но се надявам, че няма да е толкова дълъг, колкото очакваме. Успех на всички ни през следващия час и 20 минути. It's not a race, okay? But I'm going to председателката. Аз ще председателствам първата половина от гласуването, господин Бузек втората половина. Можем ли да одобрим протокола от заседанието от 1 декември? Ако няма възражение до края на днешното заседание, протокола ще се счита за прият. Сега преминаваме към гласуването. Нека ви напомня, че има изключително много изменения. Заповядай, майко. Информация искаш да предоставиш. Да, бих искала да напомня, че изменение 396 не се обхваща от компромис 14а, което означава, че трябва да го гласуваме отделно. Секретарията заяви, че е информиран, но не е могъл да внесе корекция в списка за гласуване. Секретарията смята, че изменение 396 се обхваща от компромис 14А. Не, от компромис 3Б за политиката в областта на конкурентоспособността. Вашето изменение 396 се включва в тази политика, затова секретарията смята, че поне съществена част от вашето изменение се включва в компромисно изменение 3Б за правото в областта на конкуренцията. Are there any other questions? Други въпроси? Няма. В такъв случай преминаваме към режим на гласуване. Момент. Компромисно изменение 1, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 177 за, против, За. Против. Въздържали се. Приема се. 187. За. Против. Въздържали се. Пада. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 3А. За. Против. Въздържали се. Приема се. 3Б. За против, въздържали се, приема се. 223 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Okay, close, close Край на гласуването пада. Ще правим проверки, ако резултатът не е ясен. Изменение 236. За. Не. Извинявам се. 235. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. One more. Close. Още един глас. Отхвърля се. Изменение 236 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването отхвърля се. Изменение 241 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 4а за, против, въздържали се, нека да проверим. Okay, that falls. Отхвърля се. Employment 1235 са свързани с компромиси 25. Ще ги гласуваме само ако това изменение бъде отхвърлено. Employment 47 за. Против. Извинявам се. Employment 47 гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Извинявам се, извинявам се check. Нека да проверим. I think it, sorry, I think it is adopted. Sorry, my mistake. Извинявам се, моя грешка, казва председателката. Параграф 4б, изменение 276. 276 за, против, въздържали се, пада. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6а за, против, въздържали се, приема се. Изменение 330 за, против, въздържали се, приема се. Page 29. Страница 29, изменение 364 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. That's 364. That passes. Приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 401 за, против, въздържали се. Нека да проверим. That, that falls because it's a... Пада, защото тук имаме разделно гласуване. Изменение 402 и 403. Гласуваме ги заедно за против, въздържали се, отхвърлят се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Устното изменение на НП ще гласуваме, когато гласуваме изменение 28. Компромис 9 на страница 39 за, против, въздържали се, приема се. Допълнение към компромис 9 за, против, въздържали се. Нека да започнем отново. Допълнението за, против. Нека да проверим. Един глас на социалистите и демократите в повече има. Моля да изтеглите картата си. Може би някой от заместниците да го направи. От социалистите и демократите има един глас повече. Благодаря ви. Отхвърля се. Не, не, приема се. Извинявам се. Изменение 444. Заличаване. За. Против. Задържали се. Приема се. Заличаването се приема. Параграф 10 бе изменение 452 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 453 за. Заличаване имаме тук за, против, въздържали се. Приема се. Изменени 464 за, против, въздържали се. Отхвърля се 465 за, против, въздържали се. Отхвърля се 466 за, против, въздържали се. Отхвърля се 467 за, против, въздържали се. Приема се. 469 за, 469, 470 и 471. Гласуваме ги заедно за, против, въздържали се. Отхвърлят се. Компромисно изменение 13 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 13а за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 488 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. 14а за. Против. Въздържали се. Приема се. Допълнение към 14а за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменен 495 за, против, въздържали се. Отхвърля се 496 за, против, въздържали се. Приема се 497 за, пада. Да проверим, казва глас в залата. Не, 497 пада. Изменен 498 за, против. Нека да проверим. That's passed. Приема се. Amendment 499 пада. 501 за. Против. Въздържали се, нека да проверим. falls. Отхвърля се. 500 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека все пак да проверим. Um... Отхвърля се. Компромис 15 за, против, въздържали се. Приема се. Допълнение към компромис 15. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 537. За. Против. Нека да проверим. Okay, close. That falls. Отхвърля се. Изменение 546 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 547 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 548 за и 549 гласуваме ги заедно за, против. Нека да проверим. path. Приемат се. Изменени 550. Заличаване. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 16c. Изменение 585. За. Против. Мисля, че се приема, но нека все пак да проверим. Изменение 585. Приема се. Компромис 17. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 610. За, против. Нека да проверим. That's passed. Приема се. Изменение 613, което е заличаване за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 18 за, против, въздържали се. Приема се 18а за, против, въздържали се. Нека да проверим. Компромис 18а. Приема се. Допълнение към компромис 18А. Допълнение към компромис 18А. За. Против. Добре, нека да проведем. Още четирима души трябва да гласуват. Отхвърля се. Изменение 622 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Oh, отхвърля се, отхвърля се, извинявам се. First Култ 24, първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Чек. 31. Um, um, Култ 31 за против, въздържали се, мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Um, Компромис 18b за, против, въздържани ли се, приема се. И освен това е 18b за, против, въздържали се, приема се. И сега давам а, думата на председателя Бузек. Благодаря много. Ръкопляскане в залата. И така, да продължаваме нататък. 6-3-3. За, против, въздържали се, отхвърля се. 6-3-4. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 19. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 19а, за, против, въздържали се, приема се. Освен това към 19а, добавката 19а за, против, въздържали се, приема се. Изменение 668. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 694 за, против, въздържали се, нека го проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 697 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. Добавка към компромис 20 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 729. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 21. За. Против. Въздържали се. Приема се. Добавка към 21. За. Против въздържали се, по-скоро се приема като че ли, но нека проверим, за съжаление. Is addition one, two, uh, yeah, one, two, compromise 21. Компромис 21, край на гласуването. Приема се. Добавка 2 към компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. Със същото мнозинство. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 22 нов за, против, въздържали се, приема се. Изменение 800 за. А всъщност не трябва да гласуваме ли? Всъщност. Изменение 800. За, против, проверяваме. Close. Край на гласуването. Приема се. Е, h O 802 за, против, въздържали се, отхвърля се. 803 за, против, въздържали се, отхвърля се. Блок CA за, против, въздържали се, приема се. Добавка 1 към компромис 24 за, против, проверяваме. Край на гласуването. Приема се. Добавка 2 към компромис 24 за. Против. Въздържали се. Проверка. С което приключваме електронното гласуване. Приема се. Компромис Добавка към компромис 25. За. Против. Въздържали се. Нека проверим отново. Addition to compromise 25. Добавка към компромис 25. Край на гласуването. Приема се. Изменение 919. За. 919. За. Пак за. Гласуваме за. И сега против. Въздържали се. Да проверим. I close the vote. Край на гласуването. Accepted. Accepted. Uh, е, comp- Приема се. Компромис 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. Добавка 1 към 26. За, против, въздържали се. Мисля, че го приемаме, но нека да проверим. Добавка 1 към 26. Край на гласуването. Приема се. Добавка 2 към 26. За. Против. Въздържали се. Нека проверим отново. Addition 2. Добавка 2. Край на гласуването. Приема се. Uh, amendment 9. Изменение 942. За. Против. Въздържали се. Нека проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 944 за, против, въздържали се, проверяваме. 44. We check 944. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 954 за, против, въздържали се, отхвърля се, но нека проверим. 9 5-4. Край на гласуването. Отхвърля се. 9-5-5 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. 9-5-5. 9-5-5. Край на гласуването. Отхвърля се. 969 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, нека гласуваме по 969 електронно. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 27а за против, въздържали се, приема се. Изменение 1034. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1035. За. Против. Да проверим електронно по 1035. Е, извинявайте. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 1040 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1041 за, против, въздържали се, трябва да проверим електронно. 1040 1041. Е Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 28. С и устно изменение. Има ли възражение? Може да го изчетете. Заповядайте. Кой има възражение срещу устното изменение? социалистите и демократите отхвърлят всички устни изменения. Добре, значи гласуваме без устното изменение. Компромис 28 без устното изменение. Гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Изменение 100, 1071 за, против, въздържали се. Нека проверим. 1071. Край на гласуването. Отхвърля се. 1084. За, против, въздържали се, нека проверим. 1084. Край на гласуването. Приема се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1103 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1128 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1157 за, против, въздържали се, нека проверим. 1157. Проверяваме. Край на гласуването. Приема Компромис 33 за. Против въздържали се приема се. И изменение 1185 за против въздържали 1194 за против въздържали се приема се 1199 за против въздържали се да проверим 1199 край на гласуването Приема се. 1202. Изменение 1202 за против. Въздържали се. Нека проверим. Край на гласуването. Компромис 33А за, против, въздържали се, приема се. Компромис 33Б за, против, въздържали се, приема се. Компромис 33C за, против, въздържали се, приема се. Добавка към компромис 33C за, против, въздържали се, приема се. Добавка 2 към компромис 33C за, против, въздържали се, въздържали се, приема се. Компромис 33D за, против, въздържали се, приема се. Компромис 34 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1, 2, 3, 8. 1238 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1242 за, против, въздържали се, нека проверим. 1242. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 35. Да. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 35А. За. Против. Въздържали се. Приема се. 1252. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 36 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис 36а за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 1265 за. Против въздържали се. Нека проверим електронно. Let us, let us. One, two, 6. 1, 2, 6, 5. Нещо като изменение на нашия списък за гласуване се получава. 1, 2, 6, 5. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 37 за. Против въздържали се. Приема се. 1277 за против въздържали се. Sorry. Sorry, let us check it. Is it probably again? Нека да проверим. Може би се отхвърля, но нека проверим по 1277. 1277. Дали се отхвърля наистина? Нека проверим. По-добре ще спим, ако проверим. Ето, виждате, извинявайте, че ви накарах. И така, 1281 за. Против, въздържали се. Отхвърля се. Добре. Гласуваме. 1, 2, 8, 1. Проверявам. Затварям гласуването. Отхвърля се. 1, 2, 8, 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 0. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А. За против, въздържали се, приема се. Изменение 67 за, против, въздържали се. Мисля, че се е отхвърлено. Нека проверим, нека проверим. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Б. За против въздържали се, приема се. Компромис С за, против въздържали се, приема се. Изменение 104 за, против въздържали се, нека проверим. и 4. Край на гласуването. Отхвърля се. 106 за. Против въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се, приема се. 147 за, против, въздържали се, приема се. 149 за, против, въздържали се. Нека проверим. 149. Проверяваме електронно. Край на гласуването. Приема се 152 за. Против въздържали се. Да проверим. Мисля, че се отхвърля. Край на гласуването. Да, хвърля се. 156 за. Против. Задържали се. Същото мнозинство ми се струва, че го отхвърля. 157 за. Против. Въздържали се. Нека го проверим. 157. Вероятно се приема. Край на гласуването. Приема се, разбира се. 162 за, против, въздържали се. Нека го проверим. 162. Край на гласуването. Отхвърля се. 165 за. Против. Въздържа, въздържали се. Нека проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега, колеги, трябва да изчакаме до 7 и 20. Не, 8 и 20. 8 и 20. Какво мислите? Ако ни питате, ние можем да гласуваме. Добре. Вики е за гласуване. И така, Електронно поименно гласуване. Начало на гласуването. I close the vote. Край на гласуването. Uh, dear Дами и господа, скъпи колеги, не виждате двамата ни усмихнати докладчици. Моля ви, обърнете се към залата. You see, uh, we created incredible успяхме да създадем един великолепен клъстър за сътрудничество. И те първо ни чака много законодателна рамка, така че сме готови за едно отлично сътрудничество поне между 6 от парламентарните комисии в Европейски парламент. Много съжалявам. Съжалявам, ако имате заседания в 8 часа, трябва да ги посетите. Вики имаш думата. Дами и господа, Поздравления, весела коледа и ще гласуваме доклада в пленарна зала през януари. Благодаря ви и весели празници на всички. Господин Бузек, докладчик, докладчиците не искали да кажат нещо.